Uh, dear colleagues, I, would like to start the... Уважаеми колеги, нека да започваме заседанието. Виждам, че има поне двама докладчици в сянка, така че можем да започваме дискусиите. Сега се връщаме към дневния ред разглеждане на проекто становището от Юнос Омърже за Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещите се. Започваме с, с самия докладчик, господин Омарже. Ой, Омаржи. Омаржи е, произна... така се произнася, но благодаря, разбрах. Благодаря. Запо... Проведохме първи обмен на мнения по време на последното заседание на нашата комисия, така че няма да повтарям обсъденото там, по-скоро тук. Обсъжданията бяха съдържателни, така че просто искам да ви отбележа, че междувременно се публикуваха предложенията на Европейският съвет за бъдещата многогодишна финансова рамка. И така, в резултат на тези изводи спада Падат средствата, предвидени за най-нуждаещите се и 2 милиарда и 500 милиона, които са предвидени, са крайно недостатъчни. Различни асоциации, организации, специализирани в сектора, смятат, че най-малко 5 милиарда са необходими за това. Няма да повтарям колко е необходимо в разгара на криза в Европейският е, съюз, когато броят на най-нуждаещите се и бедните е, непрекъснато увеличават броя си, то именно те, най-бедните, да бъдат оставени на ръба на пропаста. Вчера изслушахме и е, изказването на господин Ван Рампой за случилото се по време на последното заседание на съвета на Европейския съюз. Той каза, че няма а, спад в предоставените за тази програма средства. Аз обаче казвам, че има. През 2010 година средствата бяха 500 милиона на година. Средствата, които се отделяха трябва да се умножи по 7 и става 3 милиарда и 500 милиард, милиона. А сега предвиждаме 2 милиарда и 500 милиона, т.е. виждаме, че 1 милиард по-малко има спрямо последния програмен период. Липсват още много повече средства, за да се покрият всички нужди. Ето, в това се състои проблема, ето пред този проблем сме изправени и следва да изготвим становище. Въпреки, че нямаме нищо общо с бюджета. Така че по принцип взех решение да изготвя изменение, изменение в което да посочвам, че трябва да се предвидят средства средства, които да отговарят на нуждите, на това да бъдат покрити тези нужди във всички държави членки. Защото знаете, че всичките 27 държави членки за в бъдеще могат да кандидатстват за финансиране по този фонд. Преди това не бе случаят, само около 20-21 държави членки можеха да се възползват от този фонд за подпомагане на най-нуждаещите. Това ми е първата бележка. Втората ми бележка е всъщност приветствие за действията предприяти от нашият Европейски парламент, от всички наши политически групи, за да за единно действие. Та, тази мобилизация на парламента се бе последвана и от мобилизация на цялото гражданство в защита на обсъжданият проблем. И така, новият регламент ще се обсъжда в доста сгъстени срокове, така както ги е определила Европейската комисия. И това ни поставя редица затруднения. На първо място, свързани с това кой може да бъде кандидат за финансиране по този фонд. Фондът се зароди през зимата на 586 86 година, която бе изключително тежка. И тогава бе създаден именно фонда за да подпомага нуждаещите се от храна. Това бе предимно за хранително подпомагане. И така, на времето, на времето се, са се разпределяни хранителни и всякакъв друг вид материални помощи на най-нуждаещите се. Аз обаче, е, аз съм всъщност на мнението, че хранителната част от тази програма трябва да бъде запазена, защото храната всъщност е най-важното и предпоставка за социално приобщаване. След това, след проведените дебати с различните неправителствени организации и благотворителни организации бяха свързани с желанието и волята ни всъщност да облегчим административното бреме, тежащо върху тези организации. Това бе част от първата серия мерки, предвидени в доклада. Втората поредица от мерки предвижда създаването на платформа, бъдещото създаване на такава една платформа от страна на Европейската комисия с вебсайт и прочее и прочее и там най-отдалечените региони да, присъп, да присъстват също заедно с другите неправителствени и организации, организации за благотворителност. И третата поредица проблеми са свързани с съвместното финансиране, възлизащо на 75%. Аз предлагам това съвместно финансиране да достигне до 100%, тъй като не всички държави членки имат възможност за участие. Е, в така случай какво може да се получи? Може положението да се влуши. Също позволете да добавя, когато му дойде времето, някои допълнителни елементи, които ще възникнат. А сега бих искал да чуя мнението на колегите по а, въпросите, които са свързани с, с становищата на Европейската комисия и на благотворителните организации. Аз подчертах в предложението си, че хранителната помощ трябва да включва здравословни храни, гарантиращи рационално хранене. Това обаче според Европейската комисия ще постави допълнително изискване пред е, благотворителните организации да се уверяват в това, че тези храни са наистина здравословни и по правилата на рационалното хранене. Така че тук искам да чуя вашето мнение, дали смятате, че това трябва да бъде така. Или можем тежестта на доказване, така да се каже, да легне върху друг, а не върху благотворителните организации. И другият въпрос е свързан с показателите. Кои показатели трябва да избере Евростат, за да изчислява тези слоеве от населението, които могат да бъдат категоризирани като най-бедни и най-нуждаещи се. Така наречената хранителна бедност или материална бедност не представлява важен за тях показател или поне не преди 2009 година. Тук също смятам, че бихме могли да се опитаме да осветлим повече нещата. Друг въпрос, по който също би трябвало да изработим позиция, е определението определението за така наречената интензивност на работа. Дали трябва да се говори за интензивност на труда или за равнище на за ниво на получаваното трудово възнаграждение в замяна на това. Комисията казва, че ако решим да използваме понятието интензивност на труда, на полагания труд, то тогава бихме си създали по-ясна представа за това, кои домакинства са наистина изложени на риск от бедност. Това обаче не знам дали е убедително за всички вас. Моля да ми кажете вашето мнение. Моля да не правим гръмки изявления за принципна подкрепа към този фонд. Ясно е, че сме зе, че сме за. Сега обаче сме в, се намираме в нова фаза, в фаза, в която трябва да разпишем доклад, доклад, който да оптимизира действието на, на регламента. Така че очакам вашите становища и измененията, които вие и други колеги ще предложат, за да може да стигнем до една крайна версия, която да е максимално близка до желаната от нас цел. И накрая, в заключение, всъщност вчера, днес сутринта, извинете, го споменахме, а именно началото на новата фаза в бюджетните преговори между парламента и съвета и този хранителен фонд за подпомагане на най-нуждаещите се ще бъде, или поне аз така се надявам, ще бъде част от този преговорен процес. Желая, искрено се надявам Европейският парламент да защитава позицията за това, че този фонд трябва да покрие в крайна сметка целокупните разходи, така както те са определени. И това е от мен. Благодаря ви. Чакам вашето мнение, становища, идеи. Ще ги изслушам с открито сърце. Ще са ми много полезни, за да можем да изградим собствена комисия. Ясна, подчертана и защитима на нашата комисия. Благодаря. Мерси euh, beaucoup, мадам ла президент. От името на ЕНП, Мария Тереса Санчес Шмидт. Благодаря на господин Омержи да, наистина и аз съм на мнение, че сме в нов етап на дебата. Търсим прагматизма. Търсим прагматизма и обща позиция, която трябва да защитаваме с всички сили. За съжаление, съветът поддържа много-много ниски бюджетни равнища, как ние ги намираме за недостатъчни. 2 милиарда и половина е с тяхното предложение, докато 4,5 и 5 милиарда. Това са предложенията на благотворителните организации. Нашата позиция очевидно ще зависи от последващият развой на бюджетните преговори. Моите поздравления за работата, извършена от докладчика, поздравления за измененията, които е подготвил. Наистина те отразяват всички тези задълбочени и богати дебати, които проведохме по време на последната на последното заседание на комисията. Измеренията, разбира се, са пълни с добра воля, но да не забравяме и бюджетния меч, който тегне върху нас. Трябва да се борим за повече финансиране, но не бива да губим и от поглед и действителността. Така че да целим 100% финансиране е хубава благородна идея, но непостижима. Нека да сме реалисти защото само бидейки реалисти няма да разочароваме неправителствените и благотворителни организации, които чакат от, на нас. Аз самата смята, съм по-скоро за националното кофинансиране. Смятам, че държавите членки трябва да поемат своята отговорност в социален аспект и също представлява част от принципа за субсидиарност според последното законодателство. Това съвместно финансиране е лост, който винаги дава резултат. Бихме могли евентуално да потърсим компромис, като изберем страни от програма, да кажем, за отличници, за да можем да финансираме държавите, които са най-нуждаещи се. Държавите членки, така или иначе, обаче продължавам да мисля, не бива да бъдат лишени от възможността да партнират, така както партнираха при е, обсъждането на бюджета. Смятам обаче, че е, аз съм на по-скоро, на по-умерени позиции, сравнени с тези на докладчика, по въпроса за нашите партньори, за ролята на благотворителните организации. Те трябва да бъдат оставени също на принципа на субсидиарността. По въпрос за това дали помощта трябва да бъде предимно хранителна, да, това е хубава идея, но да настояваме на това, че тази хранителна помощ трябва да бъде насочена към най-бедните и най-нуждаещите се. По въпроса за административното упростяване, да, разбира се, организациите, които работят в тази област на хранителната помощ, в по-голяма си част са доброволци. На доброволчески принцип работят, така че не трябва да бъдат отблъсквани с много сложни европейски административни изисквания. Подкрепям също така и измененията в полза на Европейската платформа за обмен на добри практики, както и за създаването на вебсайт. Аз самата ще изработя някои изменения в подкрепа на предложенията на докладчика. Сега имам няколко въпроса за докладчика, дали, за комисията. Дали могат да ни кажат, дори и най-общо, за това как ще се разпределят средствата по държавите, в държавите членки? Дали това ще, дали този фонд ще бъде изтеглен от социалния фонд в националното му разпределение спрямо държавите членки или не? Как ще се разпределят средствата или може би спрямо броя на най-нуждаещото население във всяка държава членка. Как ще се разпределят пак питам, средствата дали от самия фонд като такъв или няма да бъдат удържани от фонда за безработицата. И в заключение да ви предупредя, че ако искаме да префасонираме цялото предложение на комисията, не се знае какво, каква реакция ще получим от някои държави членки. Не всички от тях защитават позицията за фонда за най-нуждаещи се и предимно за хранителна помощ. Така че предлагам предлагам заедно да действаме комисия и парламент, за да не наливаме вода във воденицата на тези, които се борят за национализиране на помощта на социалното действие. Нека социалното действие на Европейския съюз да продължава да бъде наша визитна картичка, особено в тези моменти, в които нашите съграждани страдат от криза. Благодаря. Благодаря ви за специалистите, госпожа Данчила. На președинто, așa cum au subliniat și Много ви благодаря госпожо председател. Както и преждеговорившите казаха, ние всички сме съгласни, че економическата и финансовата криза, пред която е изправена Европа, предизвиква и повишаване на броя на хората, които се нуждаят от помощ. Тя се характеризира с бедност и социална изолация. Поради тази причина ми се струва шокиращо да се съкръщава бюджета, който се предоставя на най-нуждаещите се лица. Бюджетът вече е намален с 40% заради кризата, а един от основните проблеми е капацитета на тези лица, възможността им да имат достъп до храна както от количествена, така и от качествена гледна точка. Нека да не забравяме, че 43 милиона европейци и дори повече не могат да си позволят е, ядене, което да съдържа месо, пиле или пък е, необходимите калории в вегетарианските ястия препоръчените стоености от Световната здравна организация. 25 милиона деца са изправени пред риска от бедност или социално, социална изолация. 5,7 милиона нямат нови а, дрехи, а износват старите дрехи на своите роднини. Също така сходна цифра деца, сходен брой деца нямат обувки нямат съответните обувки за подходящи за сезона тези деца страдат от такива сериозни лишения, това означава, че те нямат никакъв шанс да се представят добре в училище или пък да се радват на добро здраве, както пък и по-късно да се превърнат в пълноценни граждани. Те са изправени пред риска да се превърнат в европейските безработни и наистина мисля, че това трябва да е опасение, тревога за всяка една европейска институция. Трябва да се установят, да се набележат новите бенефициенти по този фонд, да се коригират списъците, трябва да се проведат съответните интервюта, съответните срещи с всички институции, благотворителни организации, които участват в този процес. Но в Европа този процес осъществява 31 000 организации чрез програми. Е, като в тях работят 800 души, както има и хиляди други, които помагат за осъществяване на този процес. Всички организации, които споменах, най-често са с нестопанска цел, но те се нуждаят от упростени правила, за да могат да прилагат регламента и да управляват програмата. В същото време обаче трябва да предвидим възможност Европейския съюз да включи фонд за спешни случаи, който да се използва, ако ситуацията се влуши допълнително или пък възникне криза, която трябва да се реши незабавно. Също така подкрепям идеята за предоставянето на съответните възможности за големите търговски вериги, които даряват храна, която все още е в срок на годност. Тази храна трябва да се предоставя на хранителните банки, които дават храна на най-бедните граждани в Европа тази програма, която беше описана от докладчика и докладчика в сянка от НП, трябва да е отговор в спешни ситуации. Трябва да се предоставят възможно най-много качествени продукти, както и разнообразна храна на онези, които се нуждаят от тях. В същото време програмата за раздаване на храна на най-нуждаещите се хора в Европейския съюз е един инструмент за економическо и социално приобщаване съвместно с програми, които улесняват достъпа на хората до пазара на труда. А, дори когато тези хора излизат от домовете си и търсят помощ за това да се здобият с храна, това за тях е възможност да се социализират. 2013 година е година на гражданството и мисля, че продължаването на тази програма доказва нашите цели по един доста по-категоричен начин. Наистина, много хора в Европейския съюз се нуждаят от тази помощ и те ще имат възможност да оценят факта, че Европейския съюз проявява солидарност към тях. И онези, които възразяват срещу програмата, трябва да им отговорим, че все още има много хора, за които ежедневното набаване на храна е голям проблем. Много се радвам на съвместната ни работа с господин докладчика. Сега, доколкото виждам, госпожа Хюсменова не е тук, така че Карима Дели ще се изкаже сега. Мерси, Madame la Благодаря, колегата господин Омаржи заслужава поздравления, защото показва ясно кого следва да защитава, да предпазва Европа. За съжаление обаче някои държавни и правителствени глави си затварят очите пред тази действителност. Така че факта, че те взимат е, решения, означава, че последиците ще се търпят от всички. Тоест, границите на това, което е неприемливо, когато става дума за бедност, са прекрачени. Преди да премина по същество, искам да подчертая колко сме против бюджета в варианта предложен от съвета бюджета за следващия програмен период. Въпреки, че най-накрая щедро и великодушно ни отпуснаха малко повече пари за фонда за най-нуждаещите се. Дори обаче и с това, то с тази допълнително отпусната сума, Двата милиарда и 500 милиона съвсем не са достатъчни. Сметките не излизат. Сметките не излизат, защото не отчитат броя на нуждаещи се, броя на бездомни. Така че докладът праща ясно послание. Дойде време за действие. Дълг за нас е да предприемем действия. Най-накрая – ще направя само две предложения, две конкретни такива, които според мен са най-важните. Първото, което е изключително важно за нас, е, природозащитниците, е слагането на ударението върху местното производство, върху това, че ако купуваме от местните производители, от местните селски стопани, от местните бакали, ще ги подпомогнем и по този начин ще подпомогнем и борбата срещу климатичното изменение, защото няма да има просто нужда от транспорт. Най-бедните имат също право на прясно, разнообразно и качествено хранене. Това ми е първото предложение. Второто ми предложение е свързано с партньорството. Бих искала да съм сигурна, че всички партньори ще работят заедно и ще знаят в какво точно се изразява тази програма всички ще бъдат привлечени за единно действие в помощ на най-нуждаещите се селски стопани, местни търговци, квартални бакали. Аз съм против всъщност е, финансирането на национално равнище, защото някои държави членки ще се възползват от това и няма да финансират просто. Ето за това предлагам достъпът до фонда да бъде лесен, за да не зависят благотворителните организации от финансирането на държавните, на националните правителства. Принципите на Европейския съюз са ясни. Всеки европейски гражданин има право на достоен живот. Тази програма не е благотворителна. Това е програма за подпомагане, за помощ, за вдигане на крака на най-бедните и символизира именно това, което ни липсва, това, което ни куца днес в Европа – солидарността. Мерси баку. Отжих Власак. Дякую за... Господин Власак има думата. Благодаря ви много, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчика за представането на а, този въпрос. Имам някои коментари. Също така ще се обърне към комисията за въпрос. Най-напред смятам, че в интереса на опростяването и по-лесното прилагане би било по-мъдро този европейски фонд да се включи в общата стратегическа рамка. Прилагането на този фонд, както и Европейския социален фонд, може да влезе в рамките на една оперативна програма. И в тази връзка имам въпрос към комисията. Направена ли е някаква оценка за нуждите в отделните държави за ползването на тези ресурси? Ако в определена държава тези средства не се освояват, ще бъде ли възможно те да се пренасочат към а, други програми в рамката на тази оперативна програма? Благодаря ви. Не знам дали някой иска да вземе думата. Ай, май, че имаме дълъг списък. Яна Обрехт? Не. Не. Започваме с господин Нилсен. Извинявайте, тук сме добавили имена в списъка и затова се е събра толкова дълъг списък. Благодаря ви. Ще се опитам да се изкажа накратко. Когато проведохме тези дебати за първи път, казах, че не ми харесва това предложение още от самото начало. Така че не съм на мнението на докладчика, нито пък съм на мнението на моята група. И искам сега да обясня защо. Смятам, че това, което правим в момента е да разменим отговорностите между Европейския съюз и държавите членки. Може би говоря така, защото бях кмет в Швеция в продължение на 15 години. И в Швеция местните власти носят отговорност за бедните хора, а също така и за всички бездомни, местните власти просто са задължени да дадат на всички някъде място, където да се подслонят. Това е в Швеция. Местните власти по закон са задължени да подпомагат бедните. И мисля, че ако процедираме по този начин, ще станат две неща. Най-напред. Да, когато се борим срещу бедността, най-важното е да се борим за работни места защото безработицата прави хората бедни. Така че борбата трябва да бъде за създаване на работни места. Това е първото, което трябва да се направи. И ако използваме социалния фонд, защото да, сега го използваме, за да помагаме на хората да си намерят работа, да се борим срещу а, безработицата. И ако сега се взимат пари от този фонд и се пренасочат към друга цел, в следващата многогодишна финансова рамка, която обсъждаме, ще се окаже, че се нуждаем от 30 милиона евро или дори повече, защото наистина тази работа ще се окаже приоритетна или да се създават работни места, или пък да се дава храна на бедните. Така че, наистина, според мен, тръгваме по един път, който е доста опасен. А в Швеция има и този нов механизъм. Кметовете в Швеция си казват, ами да, европейски пари. В този случай мога да правя по-малко. И ето това е проблем. Мисля, че трябва още веднъж добре да си помислим защо правим това. Дали това, което правим е добре за Европа в дългосрочен план, не съм сигурен. Да, говоря от камбанарията на моя опит в Швеция. Обсъдихме това и в групата, но наистина трябва да се разгледа внимателно кой носи отговорността за различните проблеми в Европейския съюз. Мисля, че с това предложение държавите членки ще започнат да правят по-малко. Много ви благодаря. Още веднъж ли искате да ви вземате думата? Констанца Констанца. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да повдигна един принципен въпрос. Често пъти документите идват до нас на английски. Мисля, че 99% от колегите в парламента говорят английски. Това не е проблем. Обаче, ми е по-трудно, когато трябва да се чета документи на френски. Аз нито говоря, нито мога да чета на френски. Така че не може от мен да се очаква да се запознавам с текстове на френски и да ги разбирам. Много е трудно да вземе човек думата и да се изказва по въпрос, с който не е успял да се запознае. това беше принципният въпрос. И е, като се има предвид значението на там, темата, би трябвало е, да сме получили е, превод на английски поне, за да знаем за какво се говори. От четвъртък до сега имаше достатъчно време за превод. Второ, и няма да навлизам в подробностите по програмата, защото тези неща могат да се изчистят лесно. Важно е обаче да се види е, происхода на програмата. Тази е, програма проистича от, е, от трудностите в е, селското стопанство тогава, когато се струпваха камари масло, без да има какво да се прави с него и трябваше да се реши по какъв начин да се разреши проблема с излишъците. Значи тези излишъци трябва да могат да стигнат до хората, които нямат, нямат достатъчно храна. В момента този въпрос се разглежда а, отвъд а, въпроса за земеделието и селското стопанство, а не бива Пита се откъде да дойде финансирането и дали то да идва от Европейския социален фонд. Аз нямам нищо против. В тези страни, където няма възможност за действие на място, там където наистина има вопиеща нужда от, от помощ. Добре, но, но има на други места сериозни резерви. У, нас в Германия, дори е, сред колегите от собствената ми е, политическа е, група, има сериозни а, е, резерви. Защо? Защото така се намалява отдел... отговорността на отделните държави членки. Трябва да има средства, трябва да има ресурси, не само храна и други ресурси. И, и това е в съответствие с основните принципи на Европейския съюз. Да, се, да помогнем на хората да излязат от бедността, да започнат а, да а, са активни на пазара на труда. Трябва ни инструмент, който да приобщава хората към пазара на труда. А ние в момента се опитваме да го превърнем в един, в един механизъм за разпределение на храна. Това не е устойчива социална политика. Така че аз казвам да, за най-най-нуждаещите се трябва да има средства. Но само за онези страни, където има реални трудности и само тогава, когато се предвиди и съфинансиране. Така че и държавите членки да трябва да дадат нещо. Да не увисват на, така, на, на програмата, като на, като на някакъв, да не, я, да не я използват за претекст, за това, че те самите нищо не са направили. Та, е, да, навлизаме в територия, която трябва да бъде е, от компетентността по принцип на държавите членки. Е, искам докладчика и, е, и докладчиците в сянка това да отбележа. За съжаление не мога да кажа повече, защото не успях да се запозная, както казах, с текста. Председателката, преди да дам пак думата на госпожа Тели, трябва да обясня само защо няма превод. Защо ми, е, особени бяха обстоятелствата в този случай. Въпреки, че поискахме, а, превод и отлагане а, комисията по заетост отказа да отложи своето гласуване, така че трябваше сега да разгледаме този доклад. Просто а, много бързо се наложи да разгледаме становището а, и нямаше време, за служба, нямаше време службата по а, писмени преводи да го преведе. Естествено, че трябва да има превод, иначе на всички официални езици. Трябваше да избираме между това да не излезем със становище на нашата комисия или да приемем становище, макар и то да не е преведено на време на другите езици. Та това е причината. А сега госпожа Дели отново. Благодаря, госпожо председател. Само да кажа на шведския колега, малко да е по-внимателен, когато говорим за бедност и когато размахваме като възможно решение само трудовата заетост, искам само да ви припомня, че има много бедни работещи в Европа. И именно тези бедни и работещи ползват нашите хранителни помощи. Тоест няма гаранция да не си беден, ако работиш. Разбира се, че трябва да има трудова заетост, но тя не е единственото условие, за да няма бедност. Тоест, ако няма целокупни мерки против дискриминацията и за достойно съществуване на минималните заплати, за достойно съществуване на всички и достатъчни минимални заплати няма да има резултат. Факта дали сега това трябва да, факта дали това трябва да бъде правомощие на държавите членки или не, ако това е така, каква е ролята на Европа, питам аз. Аз искам една по-правова Европа. Ако заявим всички държави членки да се занимават с техните бедни, да свиват платната и да си се оправят самички, то тогава защо имаме Европейски съюз? Питам аз, къде е тук европейският е, символ? А от нашият, от Европейският парламент трябва да излизат символи. Нека да ви припомня казаното от отците основатели, а именно хората имат равни права, а едно от тези права, госпожо председател, е правото на достоен живот. Ние днес не сме просто европейски избраници на, евро... на, евре... на европейските гласоподаватели. Ние тук сме носители на символи. Благодаря. Uh, then I would like to ask you... Щом няма други желащи да вземат думата, давам думата отново на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Uh, да, наистина дебат е вълнуващ, интересен. Защото ни показва, очертава ясно позициите, позициите на всеки един от нас. Позволете да кажа, че намирам за любопитно мнението, че този въпрос не е европейски. Дали не трябва да ви припомня сега, че в римските договори пише изрично, че правото на всеки гражданин да се изхрава рационално, разнообразно и здравословно е разписано още тогава. Тоест, още тогава, през 2001 година, вече са виждали нуждата от борба срещу призрака на бедността и глада. Използвам възможността да ви разкажа, че като докладчик по тези въпрос съм адресат на много послания. Имейла ми прелива. И не винаги имаме такива доклади, които предизвикват и повдигат такива а, страсти, като този, който тук обсъждаме. Това е символното измерение на, нашия, на нашата работа изобщо и на доклада в частност, както тук що каза Карима. Непрекъснато виждаме как се увеличава пропаста между гражданите и европейските институции. Така че когато ни се дава възможност да я премостим, нека да не я пропускаме. По въпросите зададени към комисията няма да взимам отношение, по-скоро ще се произнеса по тези, които бяха отправени към мен, а именно за упростяването на процедурите. Измененията, които предложих за упростяване на тези административни е, процедури. Защо? Защото този европейски фонд в момента представлява част от европейската кохезионна политика. А тази политика пък има съответните процедури на контрол, на мониторинг, отчет и така нататък, поставящи на свой ред много трудности. Въпросът сега за приобщаването на местните актьори. Разбира се, че това е изключително важно, живо, трептущо. Важно е, разбира се, че важно е тези асоциации, благотворителни или неправителствени, да бъдат привлечени за участие. Ето за това съм подготвил изменения, нарочно целящи да постигна това. По въпроса пък сега отправям всъщност към комисията дали това са пликове и средства от Европейския социален фонд, не мога да отговоря, защото чакам отговора на Европейската комисия. Предложението на Карима за местните продукти, произведени в близост до потребителя. Разбира се, че съм за, но нека това да не се превръща за благотворителните организации в едно допълнително изискване. Допълнително, което ще се прибави към всички останали затруднения, с които те трябва да се справят. справят. Смятам, че няма защо сега да започваме някакъв много сложен конструкт, който да цели да изкриви и да създаде съвсем ново предложение, различно от това, което е произвела комисията, защото регламента всъщност не е чак толкова лош. Ако започнем да го ремонтираме изцяло, просто ще влушим и затрудним нещата, вместо да ги упростим. Имам предвид предложението за хранителни банки. Може би то не е а, крайно необходимо. Разбира се, най-добрият регламент не съществува. Или ако съществува идеалният регламент, то той едва ли ще бъде лесно приложим. Затова пред, пред, призовавам отново към разум, особено разум и гъвкавост, които се проявят в бюджетните преговори със съвета. Благодаря. Остана единствено да кажем крайния срок за изменение 21 февруари 18 часа. Сега изчерпихме тая точка от дневния ред. И можем да преминем към следващата, която е 12-та. Ламбер Ван Нистерой, Констанце Крел ще ни дадат информация за преговорите по регламента с общо приложимите разпоредби. Очуден изглеждате. Не, а искам да кажа, че предния път получих забележки от колеги, че само аз говоря, затова сега ще дам думата на колегата. Председателката случва се тогава, Констанца. Добре, ще се опитам тогава в този път аз малко повече да се изкажам, само малко. Благодаря, Ламберт. От предното заседание се проведоха три срещи в тристранен формат по тая тема и в сравнение с други комисии всъщност се движим доста добре. Утре след обед е поредното заседание. Разгледахме целият текст на, а, на приложението към общата стратегическа рамка. Това бе трудно занятие понякога, защото понякога преговорите наистина а, се спираха на всяко отделно изречение. От друга страна, имаше понякога и големи различия между текста на трите институции, но, но искам да кажа ясно, че ние бяхме първата институция, която излезе с някакво предложение в крайна сметка. Защото понякога Всъщност е, ние казвахме, че приемаме предложението на съвета, след това установяваме, че всъщност съвета е копирал нашия текст. Така че искам да кажа, че това е по наше предложение основно. И така, приключихме приложението към общата стратегическа рамка и също разгледахме 10, 11 и 12 член от регламента с общо приложимите разпоредби. И е, почти сме достигнали до съгласие. Най-трудният въпрос е дали ще има актове за делегиране на правомощия. Както знаете, комисията винаги иска по някой делегиран акт, съвета винаги се противопоставя. А ние казахме, че в регламента трябва да се отразят основните въпроси за е, а, стратегическа рамка и после чрез делегирани актове да се, допъл... да се пояснява допълнително въпроса, но не се стигна до съгласие по този въпрос. Това предстои. Комисията обеща да поднесе по-подробна информация за това какво би могло да залегне в един делегиран акт, е, акт и се надявам това утре и по-нататък да го обсъдим и вече да се стигне до съгласие. Вчера приключихме е, тематичния блок по териториалното раз... Е, е, развитие, където има определения, понятието за стратегии за развитие. както и за местните групи единствения неразрешен въпрос и тук е ползването на делегирани актове по 29 член 6 алинея. И тук комисията предстои да напише един доклад, от който да става ясно какво ще е възможно да се прави чрез делегиране и какво не част от този тематичен блок, е свързани с начина по който ще се разходват средства за местно развитие. Това е 31-и е, член, бившия 29-ти. После, какво предстои? Тематичния блок за предварителните условия и рамката за изпълнение. Предварителните условия са трудна област, защото все още няма документ, по който да, да водим преговори. Много е сложен въпрос и се надяваме идната сряда да получим предложението на комисията и на съвета. Но се надявам максимално скоро да приключим преговорите и по този въпрос при всички положения обаче се движим а, с а, доста добри темпове. Нещата в общия регламент са доста сложни и скоростта, с която водим преговорите, напредъка ни, а, не е никак лош. Тъй, че съм убедена, че ще можем да а, внесем досието на пленарно заседание преди лятната вакансия. така че да имат е, достатъчно време е, държавите членки да е, работят след това по оперативните си програми. Та това е от моя страна. Мисля, че Ламберт по същия начин вижда нещата. Най-вече това, че понякога е много трудно да се водят преговори с съвета, който просто не е склонен, не е готов да каже да, прави сте. Дори отказват да преразгледат позицията си като си рече не сме тръгвали, не сме е, тръгнали от някакви много сложни е, материи, например макроусловия. В бъдеще още повече ще се осложняват нещата, но се надявам да да намерим начин да достигнем до съгласие по този пакет. Надявам се едната седмица, е седмица да сме готови с най- най- важните елементи, от които зависят оперативните програми, за да могат нашите партньори по регионите да видят в каква посока ще, е, ще духат ветровете. Та това, е, това са последните новини от е, тристранните преговори. И Ламберт е, може да ме допълни, ако нещо съм пропуснала. Председателката се включва, стига да му дам думата. И така, Ламберт, искате ли да добавите нещо или сте изцяло съгласен. Ако много искате, ще ви дам думата. Трудно е, трудно е да се откаже на подобна покана. Да, съгласен съм. Това наистина предстои да се разрешат много важни а, въпроси. Макроусловията, после е, измерването на изпълнението, тъ, Става въпрос за много пари. 7% май. Понякога ние като докладчици се опитаме да се опитваме да, да гледаме по-напред. Да, опитваме се да подобрим процеса в идните 7 години, но не бива, не бива да създаваме повече бюрокрация по този начин. И накрая, още предния път можех да ви кажа за Европейската стратегическа рамка, че имаме много извинете, Европейски социален фонд, че имаме много различни подходи и гледища в парламента и в съвета. Поканихме господин Андор в Страсбург. Мисля, че, че и той не знае какво да прави. А, ако не се предвиди някаква гъвкавост, повече от това, което сега сме предвидели, е, ще е много трудно да се стигне изобщо до някакво съгласие. ако успеем да убедим комисията да вземе нашата позиция по отношение на социалния фонд, може би, може би ще отбележим напредък. Иначе какво ще трябва да се съгласим с съвета в крайна сметка? Както но мисля, че нито комисията ще е доволна от това. В крайна сметка, нито, нито колегите от социалната комисия. Та дадохте ми думата. Аз иначе не исках да ви отекчавам. Благодаря ви от докладчиците в Сянка. Някой иска ли да се изкаже? Господин Омържи. Господин Омържи. Благодаря ви. Бих искал да се организирам изказването в а, две части. Днес сутринта по време на дебата с председателя на Комитета на регионите подчертах, че някакси в момента творим юриспруденция в областта на съвместното взимане на решение. Така че нека да не отстъпваме нито на йота от защитата на правомощията на парламента. Затова искам отново да повторя взетите решения от Европейския съвет и да попитам за мнението на докладчиците в Сянка относно това какво имаме като възможност за маневриране в този преговорен процес. Очевидно, се споменава в изводите от съвета така наречената макроекономическа обусловеност. Споменават се също така и известни маржове или толеранс при тяхното прилагане. Сега въпросът е какво ни остава на нас, след като изглежда, че съвета е взел решение и се е произнесъл без да зачита процедурата на, за съвместно вземане на решение. Другият ми въпрос е свързан към докладчика, е свързан с нашия преговорен мандат. И е така, мандатът. Европейският парламент, ако объркам, моля да ме поправите, нашият мандат, значи, не обхващаше главата за сближаване и европейско добро управление. Така мисля аз. Сега, обаче, от началото на преговорите по време на триалога и комисията и съвета непрекъснато се опитват да свържат от една страна регионалната политика с стратегията Европа 2020 и нейните инструменти, като например европейският семестър. Ние бяхме на преговорите и непрекъснато чувахме това. Как съвета и комисията повтарят европейският семестър, европейският семестър. Тайс, а тук използвам да подчертая, че аз съм против това смесване. И да попитам докладчика какво ни оставя на, раз, какво ни остава на разположение като инструмент да се преборим за началният си мандат. За това кохезионната политика да не се разводнява, да не се смесва с строгите финансови доктрини, разписани в разпоредбите. Благодаря. Uh, to, to, to... Благодаря ви. Сега тук Имам много кратки въпроси, казва Ян Олбрихт най-напред за инициативите водени от общността. Проведоха се дълги дискусии във връзка с структурата и разходите, които са характерни. Не знам дали сте обсъждали това или а, не. За специфичният начин, по който се организират инициативи, водени от общността. А, нещо имаше недоразумение от страна на а, водещите програмата лидер в рамките на ОСП за това, че ще могат да работят и в градовете, но не това е недоразумение. Говорим за дейности тип лидер, което е свързано с много високи операционни разходи. Говорим за 25% операционни разходи, което означава съмнен... увеличава съмненията дали те не са твърде високи, особено когато говорим за градовете. В селските региони, когато говорим за създаването на мрежи, добре, лидер стават тези дейности, но за градовете не съм толкова убеден. И на второ място, може би не става дума за вашия случай, по-скоро за ITI във връзка с делегирането, защото имаме категорично противопоставяне срещу делегирането от страна на всички делегации в съвета, без никакво изключение. И не може да се използват този тип инвестиции без да има одобрение от страна на делегациите за тези делегирани актове. Е, има ли други желаящи да вземат думата? Ако не, давам думата обратно на докладчиците. Констанца, благодаря ви за въпросите, които ми зададохте. Мисля, че всеки път сме пояснявали пределно ясно, че решението от съвета по многогодишната финансова рамка, включително тези части за съвместното взимане на решение по кохезионната политика, означава само единствено мандат за съвета кипърското председателство и ирландското председателство и датското преди това, всеки път поясняваха и казваха, че това е мандат. Ние няма да засягаме тук и да закачаме въобще процедурата по съвместно взимане на решение. А, просто ми беше интересно как ще а, решим а, въпроса. Наистина, бъдещето ще покаже. За сега за нас не е по-лесно. Обаче, от друга страна, те имат позиция позиция, ние имаме позиция и се надяваме, че ще стигнем до някакво общо становище. А, мисля, че мандата за екипа по преговорите е много ясен. И ако има някакъв проблем, то в този случай ще трябва да се върнем към а, комисията тук в парламента, да видим дали може да се реши проблема. Ако може, хубаво. Ако не, ще се отиде на пленарно. Това е една нормална, обичайна ситуация. Трябва да се взема решение по различни проблеми. Да се надяваме, че бихме могли да решим проблемите предварително. Но от друга страна си имаме процедурите в парламента и трябва да ги спазваме. На Ян, да. Говорихме за всички тези въпроси. Бяха обсъдени а, по време на трилога, особено вчера. И в програмите за развитие на селските региони, в селските региони, те трябва да използват принципа лидер а, по отношение на а, социалния фонд и фонда за развитие на селските региони. Те, тези фондове могат да се използват а, в а, градовете. Опитът е много положителен и ако те искат да използват този принцип и за други проекти, съвсем спокойно могат да го направят но не е задължително. До някъде има проблем с категорията на регионите. Как се привежда този принцип към градовете? Има дефиниция, която се предлага от съвета, че такъв регион е между 10 и 150 хиляди жители а в градовете е много трудно. Наистина има градове, които са много по-големи. И поради тази причина Вчера се опитахме да решим този проблем. Комисията да предложи текст съвместно с съвета, който да може да реши този проблем. Бихме могли да подкрепим идеята, но в същото време не трябва да се лишаваме от гъвкавост и възможност за реална работа. Същото въжи и с раз... за разходите. Наистина сега имаме тази идея да се подобри изграждането на капацитет, да се финансира изграждането на капацитет, дори и в региони, в които хората имат възможност да разработват подобни стратегии. Очакваме и друг компромисен текст от комисията, за да може да се решат тези проблеми. Имаме една и съща идея и трите институции, но не сме финализирали текста защото трябва да изчакаме и да чуем правните служби, да видим какво е възможно да се включи в регламента и какво не. По отношение на интегрираните териториални инвестиции, знаете, че това решение се взима от държавите членки, дали да се прилагат тези инвестиции или не. Стратегиите за местно развитие, воден от общността, са под интегрираните териториални инвестиции, не са задължителни, но в рамките на тези инвестиции може да се използва именно този принцип за местно развитие, водено от общността. Наистина това не е вменено задължение на държавите членки, по-скоро позволява гъвкавост в регионите. Благодаря, Ламбърт Нистерой. Аз само да отговоря на въпроса на Ян Олбрихт. До някъде ме накарахте да се замисля за това, което стана през изминалите седмици и как ние трябва да се държим като комисия за регионално развитие като цяло. Следвах преговорите в съвета, всички разговори по време на срещата на върха и в крайна сметка кохезионната политика се здоби с допълнителни милиарди, е, допълнителни пари, което все пак е, доведе до някакво повишение в нашия отрасъл. Сега никой не е изцяло доволен. Но нека пък да приемам реалностите. Това е моето становище. да речем, какво става с колегите ни, с научно-изследователската дейност. Ако чуем колегите от ИТРЕ, например, миналата седмица бях в една делегация в ИТРЕ и наистина слушах там ораторите и те ни казаха, ами всъщност не е толкова лошо, колкото очаквахме. Не знам какво значи това, обаче е факт, че някои от средствата за Галилей, да речем, сега са извадени от бюджета. И така и слушах дебата. Наистина ми беше много интересно да чуя това, което те казват. Ами те казват. Ами, сега ние сме пренебрегнати и се нуждаем от вашата работа за това, че да речем в тематичната концентрация ще има работа по а, структурната, по инфраструктурата, по научната инфраструктура и така нататък. И сега ние вече трябва да изпълняваме своите обещания. И те водят преговори по време на тези триалози и казват, ами добре, да имаме ли защита за тематичната концентрация, имаме ли гаранции, че за интелигентната специализация или за останалите теми, свързани с научни изследования, изследователска дейност наистина ще се отделят тези средства. И аз им казвам, ами надявам се, обаче не съм толкова сигурен, защото трябва някои компоненти да се включат в регламента, в крайна сметка, така че този регламент наистина да се работи. И сега така, имаме бюрократи, които блокират средствата, които трябва да се отделят и казват ми не е имало достатъчно предпазни механизми. И ако погледнем следващите задължения за парламента, може да се каже, ами ние не сме абсолютно неудовлетворени заради парите, заради липсата на постижения и така нататък и заради липсата на иновации. И именно това последното трябва да бъде отречено от някой, защото трябва да се каже, че има субсидиарност до договорите за партньорство, които се изключват тази година във всички държави по силата на новата политика. И трябва наистина да гарантираме, че ние ще получим големи резултати. И 80% от средствата в развитите се държави са за климатичните изменения не знам, не чух сутринта а, това потвърждение, дали са включени а, за енергийния преход по образование, такъв тип неща. Така че парламентът да има един интегриран отата, а не просто да си следим с пръста по един бюджетен ред, едно А, там общи писъци, да речем по трети ред, не всички са доволни, ама става. И трябва да е, видим, да следим тази цяла група в бюджета. И наистина сега много колеги тук е, водят разговори по бюджета. Но можем да кажем, да, имаме парите, имаме средствата в нашата част и трябва да покажем, че политиката, това към което се стремим като парламент, се постига. А дори и заради и благодарение на фонда, на кохезионния фонд. Ние го модернизираме, променяме го, за да постигнем тази цел. И а, тази, наистина, тази история трябва да доведе до някакви резултати, защото иначе парламента се тавтологизира. Важното е да се отделя внимание. Не само да се работи по тези пет фонда, по общия регламент и да се види как да видим, как да напредваме по този тези регламенти как да така, канализираме своите цели, но трябва да седнем заедно с докладчиците по хоризонт и с Европейския институт за иновации и технологии, защото, например, трябва там да се наблюдава регионалните клъстери за иновации, например, какво става там. Именно това правим с нашите регионални фондове, защото ние трябва да казваме, трябва да се специализира и математична концентрация. Нека да имаме тематична концентрация в Европа и по този начин да се осъществява сътрудничество. Трябва да се изпълняваме обещанията, трябва да разгледаме нашия регламент и регламент по научно-изследователска дейност и развитие. И не така шепнешком да си общуваме, а наистина да има пълнокръвна комуникация. Защото в противен случай е много трудно да се проведе един дебат, който вече е както развалена грамофонна плоча и всеки път се повтаря една и съща история. Историята пък може в някои части да е малко по-различна. Например, да, парламента може да каже, да, приемаме бюджета след някои, след многобройни промени, но трябва наистина да кажем, че допринасяме към новата система, свързана с структурните фондове, инвестиционните фондове и фондовете за научно-изследователска дейност. по хоризонт и бюджета за ИКТ. Не знам, дългичко ли говоря? Пак ли? А, ми извинявайте, ама отнехте цялото време на Ян. Просто ще... Добре, получавате една минута. Добре. Благодаря, Ламбърт. Мисля, че сега може да преминем към а, втория доклад на Ян Олбрихт по Европейския фонд за регионално развитие. Благодаря. И ние тук се, опитваме да се придвижваме с а, добра скорост през януари проведохме триалог и през февруари първа среща. Предложенията са одобрени от е, тримата партньори. Някои са все още открити обаче. Така или иначе имаме временни е, споразумения. На първо място по въпроса за помощта Днес сутринта обсъждахме кризисните ситуации и за момента постигнатото споразумение за компютърни технологии и всякакъв друг вид взаимодействие между малки и средни предприятия и големи фирми. Тоест, полето на действие вече не е тясно, а обхваща и големите фирми. Има предвидени средства за инвестиции в инфраструктури и развойна дейност, както и културна и туристическа инфраструктура, ако мога така да я нарека. Има споразумение за дребномащабни проекти. Не знам какво може да бъде считано за дребномащабно в Париж, например, но така или иначе това е официалното определение, което се прилага за туристическите ефти. Остават още някои висящи въпроси за увеселителни или спортни центрове. Тук има опозиция доста силна от страна на съвета по въпроса за това дали да се изключат инвестициите в транспортни инвестиции и транспортни инфраструктури и инфраструктури, осигуряващи основни услуги, тук постигнахме споразумение с, с съвета за това те дали да бъдат изключени или не. Успяхме да се снабдим с определение на това какво те смятат за структура, инфраструктура, осигуряваща основни услуги, след което обаче те решиха да го изключат, така че за нищо не послужи нашата, нашия труд. Ще се проведе скоро следващия триалог и се надяваме, че този член трети ще се приключи по време на това второто, на второ издание. Включихме и други понятия, като енергийна ефикасност или електронна култура. По въпроса за енергийната ефикасност сме обхванали всички фирми, не само малките и средни. По въпроса пък за мобилността, също постигнахме споразумение и може да се поздравим с този факт, защото инициативата бе от парламента. Това бе включено в приоритетите, както и 12% като прак, до който трябва да достигне енергийната е- ефективност. По въпроса за съвместното генериране на топлинна и електроенергия проведохме техническо заседание, което също цели рентабилизирането на този процес. И така, от по-нататъчното обсъждане на тези приоритети, които ви изредих, ще бъде част от дневния ред на триалога, който ще се проведе тази седмица. И на трето място стои градската среда, измерението на градската среда, тя е част от регламента. Защо? Защото фигурираше в началния текст. Критериите и правилата за това, кои градски е, зони могат да бъдат избирани, също ще бъдат обект на по-нататъчно обсъждане за комисията и за съвета не е очевидно какво включва това понятие и следователно ще трябва да го договорим. Първо. Така че въпросът ми към Констанца. Тук се споменават прословутите 5%. Тези 5%, които трябва да бъдат инвестирани в градски действия какви са тези градски действия, които да се финансират с 5%. Какво конкретно предвиждате? Дали това може да бъде, например, прехвърляне на правомощия върху градските власти, не регионалните, не местните, а градските по-конкретни и до каква степен да бъде това делегиране изцяло или частично, само за някои конкретни, конкретни операции или с по-общ характер. Нашето о, предложение е по-силно от това на съвета. Ние сме за делегиране, за прехвърляне на правомощия, пък съветът не иска и да чуе за това. Ако ми дадете мандат, аз бих защитил полицията за позицията ни за делегиране, за предоставяне на повече отговорности на местната градска управа. Това обаче е отворен, висящ е, въпрос, поне бе така по време на първият триалог. За щастие обаче получих изненадващо за мен самия подкрепа от страна на Комитета на регионите. Те се изказаха за делегирането. В начало, датът, който аз имах, бе по-скоро против. Нека да ви припомня. Повече, колкото повече комисията ни обяснява, че те не искат нова платформа от типа Европа 2020, а че става дума за по-скоро тактическа стъпка, която да проверява изпълнимостта на проекта, до каква степен е въведен и до каква степен е висящ. И въпреки е, всички тези а, обяснения, нашият мандат бе отрицателен. Моят мандат. Трябваше аз да се върна обратно в комисията си, за да поискам положителен такъв. Тоест, ако комитета на регионите бъде приобщен в целият този диалог, по-скоро многостранен процес, бихме могли да се възползваме от тяхната подкрепа. Нека да си припомним проектите Урбакт и проекта за европейски градове. Само, че ако Урбакт бъде унищожен като индивидуален проект и бъде включен в тази платформа, вече излиза правомощите на комитета на регионите и отива в тези на комисията. Тоест, за сега комисията определено ще защитава с е, всички сили и средства своята позиция в тази посока. Съвета не се знае какво ще защитава, защото сякаш не са много заинтересувани. Въпросът обаче е деликатен. Затова отново искам да дообсъдим нещата в комисията и да изработим крайното становище. По въпроса за делегираните актове и актовете за изпълнение, свързани с новациите, с развойната дейност, комисията и съвета също не са на едно мнение. Комисията иска делегирани актове, съветът иска актове за изпълнение. Въпросът обаче е ние кого ще подкрепим. Нещо друго сега, което ще се случи в седмица, тази седмица, седмица след 21 февруари, бихме искали да продължим дебата по инвестиционните приоритети, както и по обхватното поле на регламента. И разбира се, да проведем най-вероятно първият поред дебат за показателите. Тук аз съвсем нищо не разбирам. Комисията е стигнала до позиция, и изработва в, моменту, в момента изработва списък показатели. Тези показатели обаче нямат нищо общо с действащата в момента директива. Те са си съвсем отделни и са свързани с социалния фонд, с кохезионния фонд, с фонда за сълскостопанско развитие. Нямат нищо общо обаче с общият законодателен пакет. Аз предлагам да се свържат, защото в противен случай отваряме вратата широко за всякакъв вид изменения. Имаме изменения от зелените, имаме изменения от обедрената левица. Но аз принципно не смятам, че това не ни е работа на нас, на политиците. Ние изработваме политики, а не технически разписания. А ако решим да тръгнем на опция технически изисквания, то тогава можем да сме готови би трябвало да се приготвим да получаваме всякакъв вид изисквания, коментари и предложения. Ще ни заливат с данни, за да ги категоризираме ние както решим. Няма да се знае за кое, за какво служи. А това е абсолютно не наложително. Знайни причини защитава това, сякаш е центъра на Вселената, но аз смятам, че моя мандат предвижда отхвърляне на това предложение. Благодаря. Е, е, Някой иска ли да говори по фонда за регионално развитие. Първо госпожа Дели. Благодаря, госпожо председател. Просто съвсем накратко, на първо място да изразя надежда, че съветът ще се произнесе възможно най-бързо до делегирането на 5% за фонда ФЕДЕР или за тематичната концентрация. Това са препани камъните за момента в нашия преговорен процес. Комисията не винаги помага обаче особено когато става дума за тези технически изисквания в последния момент, които решават изведнъж да събират и това трупа и друга закъснение. По въпроса за преговорите и за това как, какво е заложено там, енергетиката, енергийният въпрос е според мен най-важният. Комисията не бива да забрива, забравя териториалното измерение, което съдържа в енергетиката под формата на ФЕДЕР. Това местно териториално измерение трябва да бъде всячески подпомагано И днес, е, спомняйки, припомняйки ви това, което обсъждахме е, днес сутринта, особено в случая на жилищното строителство за най-нуждаещите се. Това е ключът към едно по-добро качество на живота и към една по-добра енергийна ефикасност. Строителството. Строителството, да не забравяме, че оттам произхождат, че поне 40 процента от газовете с парников ефект. Тоест, директивата за енергийната ефикасност трябва да бъде, меко казано, изключително строга, защото именно така ще получим възвръщаемост на инвестициите, които правим в териториите, принадлежащи на финансирането от ФЕДЕ. Благодаря. Благодаря ви, господин Албрихт. Корнелия Ернст. Корнелия Ернст. Госпожа Корнелия Ернст. Един въпрос, който бих искала да засегна е, че при тристранните преговори винаги има различни гледни точки. Трябва да подхождаме особено предпазливо с мандата си. Какво имам предвид? Първо трябва да отстояваме позицията си и да водим преговорите от тая отправна точка, а не да изкривяваме позицията си и да отстъпваме пред предложенията на комисията. Не бива да преговаряме отделно по отделните точки. Не бива да губим от поглед цялостния пакет. Не знам доколко е, доколко е подходящо да разбиваме пакета на отделни теми и да отстъпваме по някой от тях. Когато обсъждахме това тук, у нас в парламента нямаше съвсем ясен консенсус за това как трябва да се процедира към създаването на мрежи. В настоящото предложение аз не виждам решение на този въпрос. Европейския фонд за регионално развитие е един възможен подход. Ако променим обаче пределите на финансирането по фонда за регионално развитие, бихме могли да създадем мрежа. Това обаче може да не е достатъчно, за да се консолидират отделните звена от мрежата. Така че това при всички положения трябва да се обсъди допълнително. Също така трябва да разгледаме въпроса с малките и средните предприятия. Ще им даваме ли приоритет или не? Това е въпрос, който също се разисква от доста време. Аз бих искал а, нашето предпочитание е да подкрепим, да подкрепим малките и средните предприятия да се запази. Не бива да създаваме една структура, която да е полезна единствено за големите предприятия. Трябва да насърчим ам, местните пазари, а не да позволяваме местното ниво да се заличи изцяло от структурата, която ще възприемем. Важно е да, да дадем гаранции, че не просто се опитваме да укрепим и да подчертаем целите за 2020 година, а по-скоро да изчистим всички съществуващи несъответствия. От гледна точка на зелените няма достатъчно същина в предложението. И има още много въпроси, които трябва да обсъждаме. Не виждам а, други желащи да вземат думата. Докладчика сега да благодаря ви за а, бележките. Като цяло сме съгласни, че има елементи, които са от основно значение. От една страна да се даде приоритет на малките и средните предприятия – Обаче положението в различните държави членки не е еднакво. И е, въпросът е как да подходим към големите предприятия. Но при всички положения малките и средните си остават приоритет. Втория въпрос е енергийната ефективност. Ние сме склонни на отстъпчивост е, по отношение на промяната на границите за енергийната ефективност. И трябва да подчертаем енергийната ефективност в жилищата. Може би трябва да направим разлика между частни и обществени или общински. Просто да кажем жилищно настаняване, може би ще е достатъчно. Както каза и Карима. Тези инвестиции не са сложни, а дават много добри резултати като енергийна ефективност. Така че платформата, според мен, е нещо много интересно. В нашата комисия от самото начало сме показали, че това не е нещо необходимо. После, после пък комисията казва, че това е мрежа за експертно сътрудничество. Така че се променят границите, пределите. Те трябва да видим в екипа по преводи, по преговори, извинете, дали трябва да подходим по-открито, да включим и местното и регионалното ниво в преговорите. Комисията взема много дейно участие в платформата, много повече, отколкото в другите елементи. Ако е необходимо да променим мандата, естествено този въпрос ще трябва отново да се разгледа на заседание на нашата комисия и, и, и, и да се реши дали трябва да се променя мандата или не. Благодаря, председателката. Благодаря. Сега искам накратко да и ами, запозная с нещо от името на Рика Манер. Тост на Мари Терес може да е, допълни нещо. След като чухме последната информация от Рик само едно, една тристранна среща е проведено. Четири тематични блока са отворени. Програмиране, и допустимост, правила за допустимост, има някои политически моменти, които все още са неразрешени. Предстои да се гледат на следващото заседание. Също имаше и експертно заседание по тия въпроси. Резултатите вече са на вниманието на екипа по преговорите, така че госпожа Манер се надява тази седмица да успеем да за да приключим преговорите по повечето а, членове от тематичния блок. По отношение на тематичната концентрация инвестициите, имаше тясна връзка с Европейския фонд за регионално развитие. Тоест, нямаше как да се стигне до а, окончателно съгласие по инвестиционните приоритети, защото изчакваме хода на преговорите по този въпрос по а, а, фонда за регионално развитие. Надяваме се в края на март, че ще могат да се съгласуват тия приоритети по отношение на тематичната концентрация. Има различни мнения. Гласувахме в мандата да се е, да включи повече гъвкавост. Предложихме пет тематични цели, а не 4, както предлага комисията. Имаше и друго предложение от страна на съвета, малко по-различно от това на парламента, така че този въпрос остава открит. Господин Манер се надява да се стигне до съгласие по този въпрос следващата седмица. Във вторник ще е следващата тристранна среща. Тогава се предвижда да се гледа оценката, контрола и финансовото управление. Тия въпроси ще се гледат основно в експертен формат. Няма нужда от политическо потвърждение на тия аспекти на европейското териториално сътрудничество. Сега Мари Терес, ако иска да допълни нещо. Да, някои дребни допълнения. Искам да подчертая, че повечето участници в тристранните преговори бяха доволни от атмосферата на преговорите. Съществуваше дух на компромис. Може би бавно напредваме, по-бавно отколкото ми се ще е, но е неизбежно. Разгледаха се няколко въпроса, свързани с регионалното развитие, което е от значение за нас. Разгледаха се и бенефициентите по отделните оперативни направления в контекста а, на това, което става при преговорите с Фонда за регионално развитие трябваше да се адаптираме. Говорихме и за тематичните концентрации. А, съветът се съгласи на 80% стратегически, за стратегически цели и 20% свободни средства. А, това е интересно, регионите са различни, така че трябва да предвидим място за маневриране. Има редица много важни въпроси за териториалното сътрудничество, които все още не са уточнени в регламента още трябва да се разискват. И а, а, преговорите от преди, два, а, преди две седмица не стигнаха до задоволителен за нас край. Ние поискахме 7% за териториално сътрудничество от бюджета да се отделят. Това е което се гласува на нашата комисия, но още сме далеч от постигането на съгласие по този въпрос. Въпреки, че предложението за 200 милиона се прие от съвета предния път, но може да се укрепи. Трябва да подчертая колко полезно е териториалното сътрудничество. Така че трябва да се предвидят адекватни средства за него. Също така трябва още веднъж да подчертаем, че териториалното а, сътрудничество дава а, възможност за економия от мащаба и за а, сътрудничество между региони. Мисля, че трябва да продължим да защитаваме бюджета. Има и други неразрешени въпроси, например дела на съфинансиране, конкретния размер на пакетите, 150 те километрово разстояние за, е, в а, е, е, трансграничните области. Това са като цяло въпросите. Благодаря, Франсуа. По въпроса за гъвкавостта. Оратора се извинява, че му звъни телефона парламентът призова за повече място за маневриране, повече гъвкавост. Ние в нашата комисия поискахме тематична концентрация по пет теми, а не четири, както иска комисията. Съветът пък предложи компромис. Четири приоритета, 80% от пакета, и 20% свободни средства. Както каза и Мари Терес, предложението на съвета е в духа на резултатите, които целим да постигнем. Председателката, ако няма други коментари, ще дам отново думата на Виктор. <clears throat> bueno, simplemente incidir en que en el Parlamento... Да, благодаря. Само да припомня, че това е много важно за островите и ние тук се разбрахме в случаите на островите да няма изискване за 150 км, за ако се иска финансиране. Съветът пък иска да отпадне а ние чрез доклада на нашата парламентарна комисия и чрез резолюцията, прията през септември 2012, искаме точно обратното. Така че искам, ако може, до преговарящите да натиснат малко за островите, иначе просто отпадат. Благодаря. Е, е, Ламберт сътрудничеството сътрудничеството в териториален мащаб наистина е много важно и ще става все по-важно и по-важно, защото това е европейското измерение. И в това европейско измерение на териториалното сътрудничество се включват и островите – Разбира се, че трябва да бъде включено в мандата, но трябва да знаем и как точно да притиснем по време на преговорите. Трябва да знаем с какво пространство за маневриране разполагаме, особено по цел трета. Програмата Хоризонт или програмата за развойно, за развойна дейност – има и други, където изрично се казва, че се целят върхови постижения. Какво значи обаче върхово постижение? С чрез работа с университети, чрез работа с други региони, които се, са по-развити в една или друга дейност, върхови постижения при освояване на фондове. Какво значи точно това? В действителност, всъщност, това са си същите инструменти, които използваме в кохезионната политика от години наред. Инструментите са вече налични. Просто трябва да се използват и освен това да се пледира за синергизъм в работата по различните програми. Същото се отнася и за програмите в областта на знанието и трансфера на познание или всичко останало от е, седмата ранкова програма. Въпросът е дали програмите издържат проверката на времето, в крайна сметка. В програмата Хоризонт, например, има политика за регионално инвестиране, наченки на такава. Въпросът е дали ще сработи на практика или ще си остане само в мечтите на бюрократите. Благодаря. И сега вече Виктор. Uh, да, има някои промени, както положителни, така и отрицателни. Първо, да спомена това, че е, едната седмица са, е втория е, кръг тристранни преговори, 27 февруари и след това вече на 18 март. Надявам се последната среща по преговорите. Това е добре. Искам да благодаря на Ирландското председателство и на комисията за готовността да седнем, да седнем и да се разберем за дневния ред. Има обаче и някои не толкова положителни новости, най-вече изхода от решението на съвета за многогодишната финансова рамка. Защото макар и в абсолютно изражение кохезионния фонд да е засегнат е съвсем малко, само 2 милиарда по-малко са средствата. Основната жертва от това решение е инструмента за свързване на Европа – Знаете, че много дълго време се говори по този въпрос, защо, дали и така нататък. И парламентът прие компромис, който предвижда 10 милиарда от Кохизионния фонд да се да, да отидат в специален подфонд в размер, общ размер на 40 милиарда по предложението на комисията. Но по, според предложението за финансовата рамка, а сега се предвиждат само 19 милиарда. Тоест по-малко от половината. Повече от 51% е съкръщението. В същото време обаче 10 милиарда, които трябва да дойдат от Кохизионния фонд в инструмента свързана Европа, остават и това, и това води до много сериозни проблеми, защото на практика само половината от е, средствата за транспорта ще се, е, ще се вземат от националните пакети по Кохезионния фонд. Ето това е резултата на практика а, е, от решението на съвета. А това, това ще породи много нови въпросителни. Е, ясно е, че в момента сме в е, съвсем нова е, среда. И не знам защо някои държави членки са, са готови да, да съкратят повече от половината от средствата за инструмента за свързване на Европа. Така че трябва да преговаряме а, с съвета и с а, комисията, за да се стигне до едно по-разумно предложение. Искам да, под, да повторя нашето предложение, да има еднаква разпоредба в общия регламент, в, в регламента за Кохезионния фонд и за инструмента свързана на Европа. Защото в крайна сметка трябва парламента да убеди съвета да обърне внимание на този така важен инструмент. Немислимо иначе би било инструмента за свързване на Европа да, да се приложи. Без средства няма как да стане това. А това от своя страна ще породи нови, нови тревоги, не само в съвета, а също и в парламента. Други въпроси, които ще се разгледат. Както знаете от предния път, парламентът е, препотвърди е, предложението си е, за споменаването на инструмента за свързване на Европа. Съвета в известен смисъл се противопостави на тази идея, но се надявам на следващите заседания да убедим и комисията и парламента в правотата си, нашата правота. После някои дейности по социалния фонд, които предлагаме да се изключат. Същото предложение дойде и от съвета, така че там няма проблеми. Сега по отношение на енергийната ефективност и ползването на възобновяеми източници, пак същото е мнението и на съвета, проблема е решен. Важно е също да се спомене, че критериите за допустимост на малки и средни предприятия Както каза и Ян, трябва да останат. Малките и средните предприятия трябва да бъдат основните потребители на, на стимулите за енергийна ефективност а, и възобновяеми източници, макар и на единствените. Това е нещо, което, на кое, за което получихме потвърждение, защото и парламентът и съветът предлагат едно и също изменение, докато комисията не беше на това мнение. В сектора на водата ще се пренапише предложението. Няма да се водят някакви сериозни преговори. Основният проблем на следните две е, заседания по преговорите – следните. Комисията и съвета продължават да не приемат нашето предложение за въвеждането на инвестиционния приоритет за подкрепа на високоефективно отопление и смесено производство когенерация. Няма нужда да ви обяснявам, защото това е много важно. Днес преди обяд с радост слушах всички, които се изказах – докладчика, докладчиците в Сянка, представителя на Комитета на регионите, други, други колеги, Серджо Карона. Чухме защо това е толкова важно. И, и затова смятаме, че комисията трябва да го приеме. Това, което трябва да знаете, е, че а, съветът каза, че според тях това не е нужно, защото това ще даде път на нови и други предложения. На практика обаче е, съвета няма някакви сериозни възражения срещу това. Надявам се този път да са по-подготвени. И, и по-ясно да осъзнаят значението на нашето предложение. По отношение на общите показат, показатели, напълно съм съгласен с е, Ян Олбрихт докладчика по Фонда за регионално развитие. Като се ако се отвори този съндък на Пандора, да, тръгнат, да тръгнем да изменяме общите показатели, това ще повлече много нови проблеми. Много по-реалистично е това да стане чрез актове по прилагане, а не, а не в рамките на основния законодателен пакет. Така ще, е, така ще имаме много по-малко място за действие, много по-трудно ще успяваме да адаптираме да се адаптираме към е, менливата е, среда, която ни очаква до 2020 година. Та не виждам защо комисията да не, да не дойде на наша страна, за да можем най-накрая да закрием това досия. Благодаря. Много ви благодаря, Виктор Николас. Мисля, че вие сте единствения докладчик в Сянка, ама вие не искате думата. Някой да има коментар по основните въпроси, повдигнати от Виктор във връзка с 10 милиарда. Ламбърт, не искаш да говориш? To, to Ако няма някой, който да иска да взема думата, в такъв случай ще благодаря топло на Виктор. Йоаким Селер не е тук сега, така че няма да можем а, да чуем какво има той да каже. По точка 16 Йенс Гайер казва председателка, като го няма, но всъщност той е тук с точка 10, така че може да започнем работа по а, този доклад. А, само исках да ви кажа къде съм бил, а, къде съм, за да не останете с впечатлението, че ме няма тук в залата. А, само искам да ви представя работния документ по а, документът по инициативата, който ми беше възложен. И така, като някои основни бележки, промишлените райони в Европейския съюз и драстичното оттегляне на тяхната промишлена основа. Върху това работим тук в Европейския съюз. Това забелязваме тук, когато стоманената индустрия, текстилната индустрия, металургичната индустрия, машиностроението, както и всички строителни отрасли западат в много региони в рамките на Европа. Има цели изоставени строителни площадки, има изоставени заводи вследствие на това западане. И това, което посочваме в доклада е, че тези райони имат специфични нужди. В този доклад по инициатива давам някои примери за добри практики и фактът, че в тези райони има специфични нужди. Този фактор отразява и економическото, социалното, и технологичното, и екологичното взимане на решения, всички тези фактори трябва да се отчетат. Искам да говоря тук за ролята на европейските фондове, ролята, която са играли до този момент в районите, върху които поставям ударение. Тук ще представя различните предимства и недостатъци на фондовете. Разглеждаме изготвянето на политики, на регионални политики и на промишлени политики. Ролята на промишлеността ще бъде много важна при предоставянето на анализ във връзка с предизвикателствата, пред които е изправена индустрията, както и как точно може да се допренесе за нейното развитие. Разглеждаме приноса на социалния, на кохезионния фонд, за да може да се поощрят инвестициите в региона. Това ще е добър пример за структурните промени в тези засегнати райони. Също така разглеждаме начините, по които регионалните политики могат да се структурират така, че да помогнат на тези райони и това е в рамките на една по-широко обхватна регионална политика. Например, сме говорили за широколентовия интернет преди в тази връзка. И това е именно част от интелигентната специализация за тези райони, в които промишлеността е западнала. А това е основното в работния документ и предложенията, които съм включил. Очаквам с нетърпение коментарите на колегите. Много ви благодаря. Карима Дели има думата сега. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за този, тази първа версия. Просто искам да подчертая факта, че въпросът за реиндустриализирането на Съюза е много актуален, меко казано особено в контекста на ежедневни закривания на производства, които изхвърлят направо казано на улицата работници. А трудно намират работа след това тези работници. Така че съвсем навременен е дебата, просто защото трябва да сменим чипа на мисленето да не мислим само краткосрочно, а да сме по-дълновидни, за да може бъдеща индустриализирана, утрешна Европа да се съвземе и отново да стъпи на крака, както преди. Тоест, нека да определим кои сектори бихме искали да включим в програмата за финансиране с структурни фондове. И тук аз съм за промишлена конверсия към екологизация. Това е бъдещето. Все повече и повече граждани и предприятия търсят такъв вид артикули, такъв вид услуги, които на първо място опазват околната среда. Това е всъщност е, повсеместната екологизация от началото до края на потребителската верига. Затова предлагам доклада да включи изчерпването на някои ресурси, особено в областта на енергетиката. Някои енергийни източници са не само на изчерпване, а и именно поради това цената им непрекъснато хвърчи нагоре. В доклада, разбира се, трябва да се включи и ролята на местните и регионални власти към тази екологизация екологизация и приближаване на промишленото производство по този начин към гражданите. Разбира се, тази индустриализация, тази конверсия трябва да се направи ръка за ръка с работниците, с трудещите се, тъй като те вече имат необходимите за това познания, компетенции – и именно това трябва да бъде заложено изрично в текста на предложението, за да може да почерпим от натрупаното експертно познание от ангажираните вече в тези сектори. Или пък просто да включим допълнително професионалното обучение редом с нови професии. Не бихме могли да продължаваме инвестиции само в ремонтни работи, в работи по поддръжка, само и само да поддържаме жива промишлеността, без да инвестираме в човешкия капитал. индустрията се състои не само от инфраструктура, а и от хора, които, я, които работят в нея. Имам предвид младите по-специално. Ролята на доклада е именно в това да подчертае, че Федер би могъл да работи съвместно с Европейският социален фонд за постигане на двояк резултат. Ето за това бих препоръчала докладът да запази общия си тон, но да направи някаква препратка към типа общество, в което живеем днес. Общество, където, за съжаление, енергийните ресурси са на изчерпване и в резултат на това новата индустриална политика на утрешния ден трябва да бъде скроена по нов модел. Благодаря. Менси Баку, Ламбер. Много благодаря, Ламберт Ван Нистерой. Много благодаря. Сега госпожа Мацони не е тук. Да, наистина се радвам, че работим по тази тема. До някъде малко съм разочарован. Защото промишлеността се разглежда както беше в миналото. И докато възстановяваме индустриите, които са в много сериозен проблем – не знам дали сте прочели документът, описващ политиката на комисията във връзка с индустриализацията. сега вече обаче не, така, не се сблъсна с толкова много документи, с които се изготвят по темата. Да, и както каза госпожа Дели вече, трябва да си помислим каква промишленост очакваме и какви инструменти очакваме да се разработят. А, тази сутрин започнахме, вие господин докладчик не бяхте тук, започнахме да работим по държавната помощ. И това, което стана ясно е, че се нуждаем от нови инструменти, включително и за големите предприятия. Понякога от тези, които се движат от ИКТ, в моя регион, например – имаше така голям срив през 90-те. И от този срив така възникнаха нови а, предприятия. И сега те изграждат бъдещето за много печеливши индустрии. Наистина, диверсификацията, разнообразяването на един такъв цялостен сектор – ни позволява да разглеждаме нови типове предприемачество, нови типове, типове промишленост, които са наистина привлекателни, както каза госпожа Дели. И най-напред трябва да си помислим какво правим чрез нашата политика, да реконструираме тези райони, които са в най-сериозни затруднения, или да разгледаме нашите инструменти, чрез които да поощряваме тези новопоявяващи се дейности, както в екологичния сектор, в зеления сектор, в ИКТ, във всички отрасли, които се движат от познанието. И може би ние трябва да покажем как прилагаме правилата и как благодарение на това може да се получават такива пилотни а, отрасли. Защото вече голяма част от промишлеността си отида. Тя е в Азия, вече не е тук. И голяма част от дейностите са роботизирани. Еми, добре, ако не се нуждаем от хора, които да изпълняват определени дейности, тогава може да имаме промишленост и тук. Ама това ли, това ли искаме? Това ли? Може да проведем по-широко обхватен дебат. Доволен съм от последния ви коментар за интелигентната специализация, защото наистина специализацията е един стар принцип в Европейския съюз – за конкретни продукти, които се произвеждат в определена среда, в определен контекст и това най-важното. Това ще става все по-важно, като не говоря само за едни монолитни отрасли, говоря за диверсификация. Но специализацията е много важна за натрупването на критична маса и наистина за постигането на една тясна специализация, независимо дали говорим за автомобилната индустрия, самолетостроенето или нещо друго. като погледнах вашия доклад, трябва да видим точно за какви нужди говорим. Може да говорим за още един работен документ. И всъщност това беше гласът на госпожа Мацони, но който прозвуча малко по-различно днес. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Това е първа размяна на мнение по работния документ така че може да чуем толкова мнение, колкото са необходими на докладчика. Ако няма друг, който иска думата, давам я отново на господин Гайер. Много благодаря за тези изказвания, които чух, само да поясня нещо за това какви са моите намерения и какви не са във връзка с този доклад. Госпожа Дели вече не е тук. Докладчикът от ДНП също не присъства но имаме нейн представител в лицето на господин Ван Нистерой. Т.е. ние може да продължим да говорим по този документ. Този документ не е свързан с възстановяването на промишлеността. Това е за комисията ИТРЕ. Те разглеждат всички въпроси, свързани с промишлеността и разглеждат съответните предложения на комисията там. Тук не става дума за необходимостта за това как да развиваме индустрията. Онези, които познават света по времето на комунизма, знаят как се развиваше индустрията в тези страни и може би а, така знаят как могат да се развият тези а, отрасли за бъдеще. Сега, за работните места, които се създават в тези райони, дали са зелени, сиви или жълти, това няма значение. Важното е да се отчете факта, че има промишлени райони в Европейския съюз, които са разполагали с едни монолитни структури, които са поддържали економиката в тези райони. Провели сме редица доклади и проучвания които се занимават с тези постиндустриализирани зони, за тези зони след приключване на периода на индустриализация, на индустриално развитие в Европа и другаде. Наистина виждаме структурни промени в тези е, региони. Единият беше в Манчестър, другият в Лил. Наистина редица промишлени райони и в новоприсъединилите се страни към Европейския съюз. Наистина, едни райони, които са се развили, но имат недостатъци и слаби места заради моноструктурата, която поставя ударение върху промишлеността. Хора, които са обучени за един тип работа, квалифицирани са за един тип заетост. Това означава, че има специфична динамика в економическите ситуации в тези райони и те не успяват да създадат същата економическа динамика, както останалите райони. Това е един от недостатъците на промишлените райони. Тук може да не говорим толкова много за отделните райони, но може да говорим за отрованата почва, която е оставена от това индустриално наследство. Можем да разгледаме въпросът дали не може да се е, почисти, да се изчисти почвата в тези райони. В момента нямаме източници, които да показват какво става с пречистването на почвата. И е, тук сме изправени пред два пътя. Или можем да продължим с старото положение, или пък бихме могли да изградим нови структури, които да заместят старите, които в крайна сметка да възстановят земята. Говорим за тези бивши промишлени райони, които са изправени пред специфични проблеми и ние се нуждаем от специфични инструменти, чрез които да можем да се справим с всички тези трудности и проблеми ако искате да поддържате промишлеността в районите, за които става дума, иначе това ще трябва да се разгледат комисията комисията ИТРЕ. Да, заповядайте, Ламбърт, може да кажете нещо, зависи. Дали не можем да сменим името на доклада? Така най-лесно е всъщност да сменим заглавието и да си разрешаваме проблема или поне моя. Това е идея просто. Substance I would refer по въпроса за същината се обръщам към докладчика. По въпроса за формата ще трябва да се обърнем към председателския съвет. Сега по същество обаче, Ванеста Рой, да, аз мога да разбера регионалните стратегии за реиндустриализация на Европейския съюз. Това ми е ясно. Това говори за тежката индустрия, за реконверсията на някои конкретни региони. Тоест, ако погледнете заглавието, имате един вид очаквания, а после същината на доклада сякаш не ги оправдава. Да, благодаря. Разбира се, че можем двустранно да обсъдим този въпрос. Аз очевидно съм се съсредоточил върху така наречените традиционни видове промишленост. Това обсъдихме и по време на изслушването преди няколко седмици. Сега обаче, господин Ван Нистерой, ако вие се оказвате с излъгани очаквания, разбира се, че бихме могли да го, да го обсъдим двамата заедно и да намерим някакво решение. Наистина прав сте, принципно погледнато, заглавието не е много на висотата на очакванията или поне не ги оправдава изцяло. Може наистина да помислим за друго име пък. Няма защо сега да го превръщаме в политически дебат това. Председателката. Благодаря. Хубаво тогава става ясно, че двамата колеги ще говорят помежду си, за да намерят разрешение. Ако обаче стигнете до извода, че наистина е нужно ново заглавие, моля да ми го кажете колко се може по-бързо, защото докато придвижим нещата, могат да минат месеци. Затова ви приканвам да ми докладвате колко се може по-бързо. И така, следващия път ще задълбочим дебата. Доклада междувременно ще бъде съзрял и наедрял. За момента можем да приключим този, тази точка от дневния ред и да започнем заседание на координаторите. След заседанието на координаторите искам да ви припомня, че има открито заседание на координаторите само на английски защото ще дойдат представители на кабинета на комисаря Хан, за да ни дадат последните новини, за да ни представят последните новини от заседанието на съвета. Ако приключим по-рано, ще започнем по-рано. Официалният час обаче е 6.30. И така, моля координаторите да останат в залата. Няма координатори от страна на АЛДЕ. Ако някой политически съветник обаче иска да остане, е много добре, дошъл.